Okay, because none, okay. none of the vice chair was available. Possiamo dare inizio, colleghi? Можем ли да започваме, колеги? Извинявайте за закъснението. Започваме с точка 13 в дневния ред пускане на пазара на, растителни, на растителен размножителен материал. Законодателство в областта на растителния репродуктивен материал. Серджо Силвестри се докладчика. Той ще ни представи своя доклад а, в областта на растителния репродуктивен елемент. Той ще се спре на спорните елементи на предложението на комисията Тематичният отдел ви изпрати документ за характеристиките на пазара на производството на семена и размножителен материал. Понякога погрешно се говори за този пазар като за доминиран от големите многонационални предприятия. В бележката, представена от автоматичния материал, показва, че повечето предприятия, които работят в тази област, са малки и средни. Това е много важно съображение, което трябва да имаме предвид, когато работим е, по този въпрос. След е, като колегата Силвестрис представи доклада си, ще проведем дискусия, след което ще проведем изслушването с поканените експерти. Силвестрис има думата. Да, благодаря господин председател. Драги колега, колеги, преди да изслушаме експертите, които ще ни представят а, своите доклади в областта на растителния репродуктивен материал, позволете ми да представя а, своя доклад. Това е първията възможност за представяне, за, това е първата възможност за представяне на проекта. Разбира се, вече имахме предварителна размяна на мнения. Предполагам, че много от вас вече са имали възможността да разгледат проекта за доклад и измененията, които представих по предложението на комисията. Днес ще ви ги представя и искам да ви кажа кои според мен са основните части на доклада. Преди всичко предложението на комисията според мен е добра основа за работа. Има обаче някои идеи, някои понятия, които трябва да бъдат задълбочени и ако прецени нашата комисия да ги променим. Най-важните въпроси са могат да бъдат представени в няколко точки. И това е структурата на доклада ми. Най-напред искам да разгледам въпроса с най-проблемната област, а именно материала. Комисията в своето предложение представи ви този материал възоснова на економическите съображения, възоснова на които ги продава на пазара. Говори се за микропредприятия, непрофесионални организации, при които работят 10 души и които имат оборот от по-малко 10 милиона евро. Според мен това не може да се приложи лесно към нашата област. Според данните всички тези наличните статистически данни говорят за това, че когато приложим това правило, а именно размерът на предприятията въжи за 60% от предприятията в Европа. Всичко това, всички останали трябва да бъдат изключени от обхвата на предложението. Заедно с това ви поканвам да се запознаете с проучването, което вчера беше предоставено от вътрешната служба на парламента за, измере, за размера на предприятията в Европа и техният пазарен дял. Моето предложение, за да преодолеем тази трудност, е да редефинираме пазара и да използваме за основа не предприятията, които го произвеждат, а да изходим от гледна точка на количествата и това да се и това да намери място в делегираните актове на комисията. И така, първият въпрос е материалът, който се продава и за това е, аз ви предлагам своето решение. Вторият аспект е хетерогенният материал. И тук въпросът не е разгледан подробно от комисията. Аз имах доста време да поработя по тази дефиниция и още от 2007 и 2008 година се запознах с анализите на експерти. Комисията обаче имаше 5 години да, задълбоче, то, да представи задълбочен вариант, но заедно с това предложеният от нея текст не обслужва интересите на производителите. Аз е, имам желание да осигуря повече сигурност е, за предприятията и затова имаме нужда от е, дефиниция, която да се споделя от всички. В моето предложение искам да осигуря повече сигурност на операторите. Първата обща дефиниция е какво има предвид под хетерогенен материал. Аз съм готов да работя по бъдещи компромиси с колеги. Пак в областта на хетерогенния материал казвам, че този материал може да се регистрира с, при, при една система, която е съща като за а, старите а, сортове. Мисля, че по този начин ням, не предвиждаме толкова високи разходи и отчитаме практическите аспекти на селекцията и на отглеждането на материала. Аз съм изхожда от своят разговор с различни асоциации и сдружения. Надявам се да постигна консенсус с колегите. Друг въпрос, който е предмет на най-много изменения, е стойността и цената на обработването биологичните и стопански качества. Комисията в своето предложение прави разлика между достатъчната стойност и а, за обработка и биологичните и стопански качества. Мисля, че няма разлика между устойчивото и достатъчно качество. Тази стойност, която е основата за оценка на нов сорт, се използва и в миналото, така както говорихме с различните заинтересовани лица. Според мен не, е, няма причина да модифицираме тази дефиниция за да не влизаме в противоречие с противоречието. Целта на предложението е да се намали скъпоструващата бюрокрация. И да, ето защо не бива да дублираме това, което е предвидено в дефиницията за биологични и стопански качества. Ето сега и затова искам да кажа, че комисията предвижда, че биологичните и стопански качества трябва да се оценяват на ниво държава членка, на устойчивото ниво на ниво Европейски съюз. Ако не направиме разграничение между двете качества, между двете дефиниции, ще затрудним наблюдението и установяването на съвместимостта на материала. Мисля, че и от страна на Европейската комисия имаме съгласие да се приеме тази дефиниция. Друга тема е свързана с растителен репродуктивен материал, използван за декоративни цели. Някои видове се използват в момента за декоративни цели, но могат да се използват и за хранителни цели, като лютите, като някои видове люти чушки. Аз предвиждам две изменения, за да се направи разграничение между двете между двете вида употреби. Друг ключов, друга ключова тема са взаимоотношенията с страните износителки. Неколкократно ние, депутатите, поискахме доклад за еквивалентността на стандарта на който трябва да отговарят внесените материала. Ако третата страна не отговаря на определени норми, трябва да има споразумение. Целта е да се преодолеят сериозни проблеми в областта на конкуренцията. И в момента 12 директиви не обхващат износът на материал. Проблемът е характерен и за други а, разпоредби, включени в законодателния пакет за здравето на а, животните и растенията. Във връзка с тази тема, мисля, че трябва да има еквивалентност на материалите за размножаване с в трети страни, мисля, че е по-добре да се използват делегирани актове. В заключение и за да дам възможност за дебат и да чуем експертите, които ще изслушаме с голямо внимание, ще кажа няколко думи след комисията. Имайки предвид основното значение на този текст, искам а, да има приложение едно, да се промени не чрез делегирани актове. В крайна сметка, благодаря на колегата Юзо, която благодари, която участва на заседанията с докладчите в Сянка. Мисля, че нейното мнение може да се включи в текста. В заключение и искам да декларирам своята готовност да изслушам с вашите наблюдения и е, ще и очаквам да водим дискусия. Благодаря на, на съветниците на комисия, докладчиците в сянка, техните сътрудници за подкрепата, която оказаха на нашата работа. Надявам се, че ще можем да работим заедно с всички колеги, като се ръководим изцяло от интересите на доклада. Благодаря, казва председателя. Започваме дебат. Различни колеги са се записали. Господин Хауслинг се е записал и след това Кадебах. Благодаря на господин Силвестрис за готовността да приеме и предложения за други изменения. Мисля, че това ще бъде полезно с цел усъвършенстване на текста. Можем да отправим известни критики, разбира се, относно това, което дискутирахме миналия път. Сега, е, при земеползването и собствениците – не може ли по-добре да разрешим този въпрос? Не става въпрос за обмяна между собствениците на земя. ние бихме искали те да, да запазят своята свобода в стопанската си дейност, а пък не точно така добре се урежда този въпрос. Що се отнася до критериите за екологосъобразните аспекти – Трудно е да се поддържат известни норми и стандарти. Отново няма лесен отговор за този въпрос. Има възможности, които са изведени от предложението. Не бих искал да говоря толкова много за празните пространства, за нишата, за изключенията – вместо да се разшири обхвата, той се ограничава. Така че в крайна сметка се е, получаваме много по-голям списък от регламенти, вместо да се намалят те. Сега в областта на зеленчуците, на билките, на подправките, не разбирам нещата съвсем добре. Дали намерението на селекционерите и на промишлеността е да се контролират и тези аспекти? що се отнася до аргумента вредители по растенията, може да анализираме този въпрос. Е, може би следва да се направи изключение за регионалните сортове. Познавате какви затруднения съществуват е, дори на етап тяхното определяне. Как ще ги определим? Е, съобразно зоната, регионите, площа всичко може да бъде свободно тълкувано. И тук следва да се предприеме нещо, ако ще е, предложим изключение с цел уточняване на текста. Сега да не ги наричаме хибриди, има един призив, това е важно за биоземеделието, а техните, техниките за производство на семена съдържат известни противоречиви аспекти и това не би трябвало да се етикетира. Има много какво още да се анализира. Бих желал докладчика да действа по-смело, за да може в крайна сметка за земеделските стопани да бъде по-лесно да осъществяват своята дейност. Комисията предлага данни, които според мен не са съвсем проучени. Нужно е да има ясен критерий, но аз не съм напълно съгласен с всичко. Например, има много малки дружества, но ако проверите кой е собственика им, може би доста ще се изненадате дружества, които всъщност не са съвсем независими. И днес преди обяд говорихме за обстановката в Европа, за пете големи компании, които на практика доминират на пазара. Това е факт и трябва нещо да предприемем по този въпрос. Предложението за законодателен акт от комисията не дава отговор на тези въпроси. Биомногообразието от друга страна се ограничава. Така че питам се дали комисията и докладчика дават отговор на всички тези въпроси, така че да можем да ги подкрепим. Може би ще има и по-критични изказвания от мен. Родус, Урик. Благодаря, Карин. Каренбах. Карен Каренбах, благодаря. Сега по, по, по темата. Води се обстосна дискусия по този въпрос. Има и много документи. Аз е, се радвам, че можем да разискваме проблема. И наистина растителният репродуктивен материал е от ключово значение. На 4 декември е крайният срок за предлагане текстове за изменения и според мен за такъв сложен документ това не е достатъчно. Като докладчик в Сянка, аз много подробно се запознах с проекта и предложението на колегата Силвестрис. Водени са много разисквания на различни форуми и мисля, че като че ли не подобряваме съществено състоянието на нещата. Би трябвало да намалим бюрокрацията, а, а всъщност е, като че ли постигаме точно обратното. Може би е добре 12 директиви да бъдат е, сведени до един регламент, но не бива да пропускаме значимостта на приложното поле може би е, трябва да се обхванат от 250 до всички, всички растения. И а, е, можете да си представите за какъв обем работа става въпрос. Трябва да се включат в това число и лесостопанствата, а, е, цветарството. Огромна по обем работа. Не мога да видя, честно казано, връзката между всичко това. Целта ни е а, е, безопасност на продоволствието в крайна сметка. Така че нека да а, анализираме приложното поле на проекта, който се предлага и да го сравним с съществуващите директиви. Не би трябвало да загубим възможността си да можем да а, използваме всички възможности, а, с които сега разполагаме, за да можем да а, анализираме, да предлагаме решения, които ще отговорят на различни потребности, в това число и на стопанската дейност и на търговската. би трябвало да се насочи акта към професионалистите, нези, които продават семената, а що се отнася до тези, които се занимават с подобна селекционерска дейност като хоби или странично занимание, за те би трябвало да бъдат изведени от е, акта. 3000, над 3000 вида а, е, сорта растения това е наистина изключителен обект, но в, обем, но надали можем да изчерпим всичко, така че да твърдим, че обхващаме биомногообразието. Освен това, имаме и цел да намалим бюрокрацията, да упростим регламента, да има по-ясна дефиниция би трябвало да обръщаме внимание на съществуващите сортове, но да имаме предвид и новите. Трябва да разгледаме различните пазари, регионални, местни. Всички те трябва да отговарят на изискванията при продажбата на семена. По-нататък, непокритите пространства, нишите, което могат да се вземат. Това е друг един въпрос и той се свързва с ограниченията при пласиране на пазарите. Новия регламент, новите разпоредби би трябвало да преодолеят именно подобни ограничения или струпване само на конкретен пазар. бихме могли да зададем въпроса на един пазар, например френския, колко дружества предлагат своята продукция. Би трябвало хората да имат лесен достъп до пазара. Стана дума за 10 дружества, които притежават 90% от пазарния дял – Всяко проучване сочи, че потребителите се стремат към многообразие, не само биоразнообразие. Всеки има различен вкус, различна потребност. В Австрия една верига предложи на пазара стар сорт картофи, който бе разпродаден много бързо. Както виждате, има търсене. Потребителите биха желали да могат да си купуват многообразие от стоки, от зеленчуци, плодове можем да се допитаме до хората дали имат нужда, дали биха желали да си купуват е, по-традиционни е, зеленчуци и плодове, дали да бъдат регионални, местни и така нататък. Крайна сметка и по този начин ще отговорим на изискванията за многообразие. Благодаря председателя. Госпожа Родост и след това господин Агнио. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Няма да се изказвам дълго, ще се съсредоточа по няколко въпроса. Първо искам да благодаря на господин Силвестрис за положения труд и за доклада, който ни представя. Ето въпросите ми. Говорихте за материала за ниши. Не е ясно тук. Възможно ли да има нови сортове тук? Могат ли да се пускат на пазара такива нови сортове извън описанията, които съществуват? Второ, може ли да се гарантира контролът на семената и хомологирането и че това ще остане в ръцете на държавите? За мен това е много важно. По-нататък. Колегите вече повдигнаха въпроса за надзора. Времето за контрола за подобен материал би бил доста ограничен, но и съответно процедурите трябва да бъдат е, осигурени, за да се осигури качеството на семената. По-нататък. как може да се осигури качеството на семената на пазара и как можем да сме сигурни, че ще имаме продукти без ГМО на пазара. Особено за по-старите сортове, които могат отново да бъдат пускани на пазара. Ако можете да отговорите на тези въпроси, много ще се радвам. Ако не, ще се наложи да внасям изменения, което сигурно ще ви създаде допълнителна работа. Благодаря. Агнио Дав. Had... Благодаря. Аз много работих по тази директива за градинските семена, макар че има по-научно име. Е, комисията не можеше да си вкара по-голям автогол 6 месеца преди изборите. Това предложение отчужди огромна категория хора, които преди това още не се замисляха за Европейския съюз. Думът на англичанина е неговият замък и това се отнася и до зеленчуковата му градина. Това предложение не му харесва човек не може да не се запита е откъде, с какъв скандал, заради какъв скандал се приема това предложение, да не би да е избягал вредител от нечия градина и да е заразил всички останали. Да не би някой домат да е довел до възникване на страхотна епидемия? Не. Като че ли Единствената причина е неумолимото желание на комисията да регулира всички аспекти на живота ни. И този растителен а, репродуктивен материал може да изчезне изцяло от пазара, защото откакто аз бях избран и имаше законодателство за нова регистрация на пестицидите – някои производители решиха да прекратят производството, тъй като разходите за, по пререгистрацията са огромни. И мисля, че сега има един проблем с определен вредител. Питам дали Обединеното кралство можеше да поеме инициативата за това законодателство самостоятелно. Отговорът е категорично Ерберт Дорфман и след това Петър Яр. Благодаря. Чух какво ни каза докладчика Силвестрис и казаното от колегите след това. Мисля, че нашите идеи не са толкова отдалечени една от друга. Всички е, сме съгласни, когато казваме, че тези, които произвеждат такъв репродуктивен материал, посеви, семена, и които не са професионалисти, всъщност са извън този регламент. Но, когато четат членове 2 и 3, ми се струва, че Предложението всъщност казва наистина, че то не се отнася до непрофесионалистите в този отрасъл. Така че земеделеца, който просто разменя със съседа си някакви семена или някаква група, която се занимава с това в свободното си време, всъщност не е обхваната. Затова мисля, че трябва да се разберем какво разбираме точно под е, този регламент. Имам чувството, че има съгласие по въпроса за обхвата на този регламент, а именно той да не обхваща непрофесионалистите. Много е важен въпросът за нишата. Съгласен съм с Силвестрис според дефиницията на комисията, всъщност не става въпрос за ниша, не защото едно предприятие е малко, те се занимават само с е, малка дейност и само с определена ниша. Аз идвам от район, в който има милиони е, растения, които идват е, от предприятия с по-малко от 10 е, служители. Всички те обаче произвеждат е, растения, които трябва да бъдат сертифицирани и, и става въпрос за милиони томове, тонове. Разбира се, не можем ние да си позволим риска да се закупува тяхно растение, което не е сертифицирано и в един момент да се окаже след 3 години, че това растение не е точно това, което е обещано. Така че нишата не може да се определя само съгласно размера на предприятието, защото дори едно предприятие с 100 души и с няколко милиона е, оборот могат да възпроизвеждат стари сортове плодове, зеленчуци и всякакви растения. Така че това е истинска ниша. Затова размера тук не трябва да бъде критерий. Тук съм съгласен с Силвестър, че трябва да намерим по-добро определение. И може би именно изслушването, което е, ще следва, ще ни помогне да определим малко по-добре какво е това ниша. И кой всъщност трябва да бъде изключен от приложението на този регламент. Бих казал, че най-важната част от този регламент, не бива да забравяме това, се отнася до земеделеца, който купува е, семена и който има право да знае какво точно купува и трябва да постигне именно сорта, който той има намерение да отглежда. А това може да се случи само ако този материал е сертифициран. Така или иначе, има а, нишов пазар, който трябва да се урежда по друг начин. Благодаря. Питър Яр, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика, който се е захванал с много интересен проблем – Всички писмени коментари, които той е получил, показват, че темата наистина е много интересна. Искам да се върна на казаното от господин Дорфман. Не можем да пропускаме факта, че операторите, които искат да получат хомогенен материал, всъщност трябва да получат гарантирани семена. Не може да става въпрос за загуба на качество. Сега, във връзка с тези пазарни ниши. Тук бих отправил един въпрос към господин Силвестрес. Един регионален пазар, какво представлява той? ако има някакъв стар регионален сорт, операторът може да бъде изкушен да произвежда повече, ако разбере, че този сорт наистина върви. Аз също бих искал, разбира се, старите сортове да, да продължават да бъдат отглеждани, и не може да има различни стандарти. Трябва критериите да бъдат ясни. Моето мнение е, че нашите земеделци, когато искат да купуват семена и искат е, да отглеждат екологосъобразна продукция, те биха искали материала да бъде хомогенен – независимо дали става въпрос за традиционен материал или не. Трябва семената да бъдат хомогенни. Но въпросът, който си задавам е какво е пазарната ниша и какво е регионалния пазар. И още нещо. Господин Дорфман, вие попитахте как да се, разграни... да се направи разграничение между онова, което е промишлено и онова, което е непромишлено, кое е търговско и не е търговско, това, което е хоби и не. Е. Сега, ако дам някакви семена на съседа, естествено, че не би трябвало да бъда подложен на санкции. Така че наистина тези разграничения трябва да бъдат ясно описани. И във всички случаи това, което е в предложението на комисията, да бъде подобрено в този смисъл. И накрая, уважаеми докладчик, считате ли, че настоящото положение или настоящото предложение достатъчно е отчело различните сортове, защото горския материал трябва да се разглежда отделно и трябва да се разграничат също така зърнените продукти и плодовете. Тук има неща, които аз не разбирам особено във връзка с поддържането на старите сортове. Благодаря. Благодаря, Питър. Джордж Лайон, заповядайте. Uh, Искам да поздравя господин Силвестрис за доклада. Той върви в правилната посока в много области. И с измененията, които ще внеса, ще искам да допълня работата. Съществуващата система функционира много добре и тя дава възможност на Европейския съюз да разработва сортове, които са полезни, които могат да осигурят прехраната и които да се изнасят. И така, от гледна точка на потребителите, онова, което пише на пакета, трябва да съответства на съдържанието. Всички твърдения на опаковката трябва да са потвърдени. В крайна сметка, фермерът купува семена с определени очаквания. Ако очакванията му не се оправдаят, това ще навреди на бизнеса му. Смятам, че трябва да има законодателство за малки нишови производители, но трябва да има баланс. Тези е, изключения не бива да позволяват на фирмите да се да избягат от задължението за регистрация. Така че нека да се погрижим да запазим баланса. Как да дефинираме нишовете сортове? Аз не съм разговарял с много фермери. Знам, че между самите фермери няма винаги съгласие. Както каза колегата Дорфман, идеята, че нишата се определя чрез големината на предприятието не е много удачен инструмент, така че трябва да намерим по-добър начин. Така че комисията не е направила много удачно предложение. Също така не бива да забравяме, че не е много вярно да кажем, че господстващо място в европейската индустрия играят многонационалните предприятия. Броят на малките и средни предприятия в тази област никак не е малък. И тези, с тези правила ние искаме да ги защитим, за да могат те да печелят на пазара. Но не е правилно да се каже, че има само големи предприятия. Също така не бива да забравям, че в основата на биологическото разнообразие са производителите, а не фермерите. Фермерите не съдят култури, просто защото така им се иска, а защото това е което искат потребителите. Това е истината на пазара. Тогава, когато фермерът съди нещо, което никой не иска да купи, той ще трябва да изчезне от пазара. В Европа има генна банка, към която трябва да се добавят различни семена всяка година. Но това е различно от потребителските, от това, което потребителите искат. И така, началото е добро, аз лично ще внеса изменения и други колеги ще внесат изменения, с което смятам, че текстът само ще спечели. Прекрасно, господин Статлер и после Марк Тарабела. Благодаря. Продължавам казаното от колегата Агнио. И аз мисля, че нямаме няма основания за този регламент. И наистина има много протести срещу проекта. Колегата се изказа за а, критичната реакция в Австрия, например. Няма основание за нови правила в тази област. няма а, някакви особени вредители или обстановка, която да налага подобно предложение. Просто, в крайна сметка, това са интереси, свързани с селско-стопанската промишленост и сектор. Както каза колегата Дорфман, дори и сега, ако си купувате семена, бихте могли да заведете дело а, срещу продавача на семена, ако а, продукцията не отговаря на онова, което пише на етикетите, например. Наистина обстановката, положението не налага едно подобно предложение – ако можете да докажете, ако имате доводи, няма нужда да разполагате с допълнителен акт, за да съзирате съда. Освен това, само като се създават е, пречки и бариери, дали по този начин можем да изтласкаме хората от пазара? Е, има начин да се справят е, с е, бюрокрацията, по-големите производители, по-малките обаче не могат, следователно те ще трябва очевидно да напуснят пазара. Има дружества, които имат доминираща позиция на пазара, но винаги в крайна сметка у нези, които са малките производители, които предлагат нишова стока, са тези, които ще бъдат засегнати. Добре, говорим за хармонизирани продукти с сертификат. Но дали наистина това е в интерес на малките производители или на сектора като цяло? Очевидно има а, противници на тази тенденция. Съгласен съм с колегата Силвестри, че е нужно да се направят нужните предложения за изменение. Не би трябвало да намаляваме броя на малките предприятия, на микропредприятията, просто като се разширява обхвата на дружествата, които могат да попаднат в разпоредбите на регламента. В крайна сметка, не искаме и обратното, не искаме да има пълна доминантност от страна на големите дружества. Благодаря. Сега господин Тарабела и после господин Дантан. Благодаря, господин председател. Да, действително много неща могат да се кажат по този регламент, защото той е амбициозен и иска да замести 12 директива. Идеята, разбира се, опростяване. Е и често се споменава именно това. Но отвъд всичко това все пак е, възникват проблеми във връзка с този проект. Струва ми се. Веднага след това има изслушване, така че не би било много добре да отнемаме време от изслушването, но да не говоря сега за пускането на пазара, там има изменения от господин Силвестрис, но три члена, например, 36-ти за материала за нишовия пазар с дерогацията, която вие сте променили, господин докладчик, за микропредприятията. Разбира се, че това е ограничително. Сега не знам, аз не съм паранояк, но имам усещането, че има наистина огромно средоточаване с времето в този свят на, на производството на семена, независимо дали за земеделието, широкомащабното или за градинарството, е, съвсем древното градинарство, непрофесионалното, Просто взимам двата крайни примери. И така, даваме си сметка, че има такова съсредоточаване с времето и че именно за това ние тук трябва да сме във връзка с е, друга логика, която защитаваме в Европа за необходимото развитие на малките и средни предприятия и на заетостта в тях. И ни се струва, че тази дума, ниша, някак си е симпатична, много е приямна. И е свързана непременно с малки и средни предприятия, които ще трябва да се развият още повече, че потребителите търсят такива сортове. Тези стари е, сортове, които сега се връщат, идват на мода. И защо тогава да ограничим до 10 души и 2 милиона оборот? Ако след това тези предприятия са с 100 души и 25 милиона оборот, още по-добре. Това означава, че наистина се е насърчила заетостта в райони, които имат нужда. Затова това ограничително естество тук не ми харесва. Струва ми се неудачно. Сега, следващия член 57. Тук става въпрос за доста сложни описателни дейности, но се става въпрос също за дейности, които трябва да се развиват само в определени региони. За черният домат от Крим, не, той не се отглежда само в Крим. Мога да ви говоря за много такива сортове, които са били регионални, но които са били пренесени в други райони. Имат същия происход, обаче се развиват в другия район с съответна добавка на вкус или нещо друго. И това е много полезно. Това е по посока на биоразнообразието. Затова ми се струва, че и това е излишно ограничение. Няма да навлизам в подробности. Обаче, с това правило ние задължаваме малките оператори да остават в е, района на происход. Економическа и финансова гледна точка е трудно и това ги е, спъва. И по този начин ние ограничаваме в крайна сметка и разпространението на сортовете, които с времето са се развили. И затова ми се струва, че член 57 трябва да бъде изменен, за да е, въведем гъвкавост. 135 и 136 членове във връзка с правата за регистрация на сортовете в каталозите. Тук не се прави никакво изключване, изключение. А трябва да се признаят тези сортове, които са много по-стари Наистина има инвестиции, които трябва да се направят тук и това не може да се оспорва, но в никакъв случай не бива да си придаваме някакви права върху, а, върху такива семена, които някои са създали и не бих казал, че това е някакъв успорен процес. Нека да довърша с е, един страхотен каталог от 20 век – като погледнете там, например, граха, 50-60 страници. Днес този грах съществува още, обаче проблема е, че в същия каталог, сега разбира се, този каталог вече е в друга фирма, но вече са представени само 5 или 6 сорта. Така че във връзка с това съсредоточаване трябва много да внимаваме, за да можем да натежим в обратната посока, така че всички да съществуват на пазара, и аматьорите, и малките и средни предприятия, които искат да се развиват, така че нека да не ги ограничаваме. В тази връзка аз ще внеса изменения и се надявам, че ще събера съгласие по тях, защото наистина държа на диалога. Благодаря! Благодаря, Марк преди да дам думата на Мишел Дантен, искам да поздравя посетителите от университета от Бари. Мишел Дантен, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Мисля, че така както се случва от известно време в Европейския парламент, доста страсти се развихриха по тази тема. Намирам, че е абсолютно неприемливо да бъдем подложени на подобна кампания. Много е лесно да се натисне един бутон, просто за да си наложиш мнението. Искам да ви призная, че аз лично изобщо не се съобразявам с всички тези кампании, които мобилизират моите асистенти, както и асистентите на колегите. Аз обръщам повече внимание на онези, които имат смелостта да ми напишат, а не на тези, които просто кликват сега по тази тема ще кажа, че тук трябва да проявим прагматизъм. Дебата върху света на земеделието и резултатите от него трябва да се разглежда както и света на всичко, което е зад, залегнало зад земеделието. Всички тези продукти с краткосрочен цикъл, с дългосрочен цикъл, трябва да се разглеждат по същия начин, по който се провежда и е, дебата за е, резултатите от е, земеделието. Първо, трябва да осигурим бъдещето на масата на земеделците, които имат нужда от сигурност, когато купуват продукта. Те имат нужда от качество, санитарно качество, резистенция и всички заявени характеристики да бъдат спазени. В същото време трябва да запазим свободата на всеки един – и в частност на аматьорите, на любителите, за да използват сортовете, които желаят да използват. Освен това ще направя връзка с казаното тази сутрин. Мисля, че всички имаме нужда наистина за утрешния ден да поддържаме генетичното разнообразие. И за това смятам, че не трябва ние да въвеждаме законодателство, което да убива единия в полза на другия. Не, трябва единия да бъде защитен и да се позволи също да се развива другия. Но внимавайте в дебата между малките и големите, защото когато отворите вратата на малкия, това още нищо не значи. Може да си малък с един продукт на пазара и да си много голям в този продукт, а можеш да си и малък, просто защото имате много малки количества от различни продукти. И когато започваш малък, може в един момент да станеш много голям. И точно шарлатаните станаха много големи. Така че трябва да се остави свобода на малките, без никакъв лош смисъл в това, да им се осигури минимум сигурност, за да се избегне утре да дадем място под европейски печат с европейска благословия на нещо, което ще се нарече економически вандализъм. Благодаря, колеги, за изказванията. Очевидно, темата е много важна. Много важна. Колегата Силвестрис изготви документ, който е чудесна база за дискусия. Веднага давам думата на представителя на комисията Ерик Бодлер от Генерална дирекция защита на потребителите. Благодаря, господин председател. Това е тема, която предизвиква и събужда страсти. Искам да потвърдя нещо, което вече съм казал. Когато разработихме този проект – ние имахме за цел да се простят две от директивите, за които някои от вас говориха. Също така да осигурим повече гъвкавост при сертификацията и да се насърчи биоразнообразието. Някои от вас говориха за големи и малки предприятия. Нашето желание беше да направим така, че микропредприятията, които продават на пазара семена с а, а, определени семена, да, да не изчезнат, да запазят мястото си на пазара вследствие на конкуренцията от големите предприятията. Искаме също така да насърчим местното производство. Ето защо изключихме от приложното поле свободният обмен между хората. Някои фермери могат да си разменят семена. Също въжи и за онези, които си разменят пак семена и за цветя. Ние не искаме каталог от видове с намален брой сортове. Никой в тази зала не иска да ограничава биологическото разнообразие. Комисията определено няма това за цел. Как с колегите от, от Генерална дирекция селско стопанство, опазване на интересите на потребителите. Всички ние искаме да насърчаваме биологическото разнообразие. Искаме нова законодателна рамка, която да гарантира повече сигурност в този нишов пазар, както и старите сортове. Съгласни сме с изказванията на господин Дорфман и господин Яр, че независимо от размера на предприятието, голямо или малко, то трябва да предложи на унези, които купуват семената им, независимо дали са непрофесионалисти или предприятия, качествени семена, които да съответстват точно на избора на потребителя. Така че този, който купува семената или фиданките е, в, края на годината или след няколко години да не се окаже, че е купил продукт, който не иска. Заедно с това обаче за микропредприятията с по-малко 10 човека искахме да ги освободим от таксите за инспекция защото проблемите с качеството изискват контрол. Е, и този контрол трябва да се финансира. И в друг текст, текст за контрола, предложихме микропредприятията да бъдат освободени от таксите. Искам също така да поставя акцент върху факта, че текста предвижда нова законодателна рамка. Но всички вие видяхте изключенията, които се предвиждат в член 1. Ще успокоим много духове и ще се решат много от проблемите, които бяха споменати тук. Господин Лайен спомена значението на сектора на производство на семена в Европа. Да, то, това е, този сектор е световен лидер. Европа изнася повече а, семена от всяка друга страна, всяка друга група. Това е се дължи на качеството и сериозността на производителите и износителите. Не е случайно, че големите международни предприятия и малките регионални предприятия а, са части от една много сложна панорама. Господин а, Тарабела, ако са изчезнали някои видове, някои сортове, ми то е защото никой не ги купува но може би е, тези сортове се разменят между е, производители, между фермери. Целта на текста е да има баланс между професионалистите и любителите, между големите и малките предприятия. Трудно е. Има много е, съпротива, има много страсти. Става дума и за много пари. Но този баланс, както ни напомни господин Дантен, е задължителен елемент. Ще приключа с три цифри. 70% от предприятията, които продават на пазара семена на зеленчуци, са микропредприятия. 80% от предприятията, които продават декоративни семена, са микро. И 30% и 90% от тези, които продават посадъчен материал за грозда са малки предприятия. Така че нека не стигматизираме големите основна роля на пазара играят малките предприятия. Ние искаме да осигурим нормативна база, която да им осигури правна сигурност и онези, които им предлагат материал, да им предлагат материал с гарантирано качество това е което искаме да кажем. Готови сме да работим с господин Силвестри, с докладчите в Сянка, за да усъвършенстваме текста. Благодаря. И сега ще дам отново думата на господин Силвестри, за да отговори на множеството въпроси. Благодаря. Първо, ще благодаря на всички колеги които наистина изключително интересни неща споделиха, които ще представляват сериозен принос към по-нататъчната ми работа по доклада. Искам да поздравя също така и представителите на университета в Бара и отличните експерти с техните редици, които присъстват в залата. Те са наистина изключително високо квалифицирани специалисти. Много се радвам, че са сред нас. И така, първо, бих искал да дам някои гаранции на някои колеги, господин Штадлер, господин Аня. Не съм аз този, който решава, че сега в момента трябва да разгледаме тази регламент. Може би не е най-подходящото време да разглеждаме проекта тъй като няма някакви спешни потребности, които да изискват промяната в директивата и обобщаването им в един регламент. Но всъщност ние реагираме по най-добрия начин на нещо, което ни е предложено. Не съм аз инициатора. По-нататък, господин Хаслинг. Наистина споделям а, сътрудничеството, което пролича в неговото изказване и желание за сътрудничество. Ние няколко пъти сме разговаряли по тези въпроси. Наистина не искаме а, да ограничаваме по. Ам, възможността да, да се продава, да се пласира нишов материал – но от друга страна не разглеждаме непременно и ползите за тези, които го продават. Господин Дорфман в изказването си наистина засегна въпроси, които ме накараха да разсъждавам по тези въпроси. Растения, семена, пазари, ниши. Бихме могли а, от друга страна обаче, ако не, няма ясни правила, а, да видим, че на пазарите биха могли да се появят неконтролирани материали, които да се произвеждат от малки производители. А, и е, с други думи, нужно е да постигнем баланс, така че в крайна сметка, да, тези, които предлагат стоки на нишовия пазар, не би трябвало да бъдат обвързани с много бюрократични правила и изисквания, но от друга страна е, бих желал да можем да защитим потребителите, купувачите. И много е, горещо приветствам усилията на всички е, онези, които се интересуват по този въпрос. Е, наистина, надали нишовия пазар следва да се обвържа с определението на размера на предприятието е, или дружеството, защото това може да доведе до различни спекулации ако се обвърже с дружество с максимален размер или съответно финансово измерение 1 или 2 милиона, а защо не тогава 1,9 да не са е, милиони, или някаква друга сума 2,2 милиона и 100 хиляди. И в крайна сметка, ако попадне едно дружество именно на тази основа а, в а, разпоредбите на регламента, дали ще можем в крайна сметка да постигнем а, разрешение, е една хипотеза, която ще бъде най-удачна. Дали няма да се наложи да се е, разрояват дружествата, за да избегнат едно такова допълнително ограничение. Господин е, Хосли, Хослинг, прав сте, е, когато критикувахте всичко това. Да, трябва да можем да предложим разпоредба, текст на разпоредба, така че да избегнем едни подобни противоречиви хипотези. Що се отнася до казаното за бюрокрацията и поддържането на биоразнообразие, а именно, че потребителите в крайна сметка са тези, които поддържат биоразнообразието, защото те съставят търсенето на пазара. И именно по този начин е, се е, защитава биомногообразието. Но аз внимателно погледнах съответните изменения. Може би ще можем и заедно с вас е, да помислим по този въпрос. Вие сте докладчик в Сянка, така че много мисля, че ще можем да имаме успех, работейки заедно. Госпожа Родост имаше редица въпроси и е, не стана ясно дали са насочени към комисията или към е, докладчика. Е, засегнахте въпроса по този начин, че ако получа ясни отговори, няма да има нужда от внасяне на е, текстове за изменения. Що се отнася до е, нишовия пазар? и а, годишните приходи. Дефинирането на всичко това в количествен измерител а, и количество производство от тук на след непозволяването на комисията да използва делегирани актове за всичко останало, това не означава, че ще стигнем до правилата на свободен пазар. С моите изменения аз се опитвам да гарантирам, че новия растителен материал може да се предлага в рамките на стария член 57 т.е. ще има по-облегчена система за старите сортове, като по този начин ще може да се гарантира и биомногообразието. Що се отнася до генно модифицираните организми и въпроса свързан с сигурността, знаем, че въпросът е изключително важен и следва да се предложат гаранции за купувачите. Eh, e Господин Дорман, благодаря. Благодаря за подробното ви изказване и бележки. Аз поделям казаното от вас. И аз не говорих за регионални пазари в своето експозе, а местни пазари. Какво е местен пазар не е съвсем ясно но по-късно ще продължим да дискутираме именно този въпрос и ще се опитаме да стигнем до определение какво точно а, съставлява понятието. Също така бе засегнат и един интересен въпрос и за мен, а именно по-ясно различение между професионалист и градинар-любител. В ОСП 4 години от не е дефинирането и определенето на замеделския стопанин, който е специалист е и разграничаването му от останалите аматьори в областта. Може би и тук ще трябва да опитаме определим е, подобна разлика, но истинско чудо би било да го постигнем бързо, защото в ОСП проблемът все още дори не е решен. Хората, които се занимават е, активно с замеделска дейност, са ясни. Има определение за това, но за останалите категории не. Е, благодаря във всеки случай, че отново засегнахте този въпрос. Ще трябва да продължим да работим по него господин Лайан. Мисля, че вече се приближаваме до предлагане на отговор на вашия въпрос. Наистина необходимо е да постигнем равновесие, така че да не допускаме случаи, при които дружествата се позовават на регламента и ограничават биомногообразието, като по този начин се навличат и повече бюрократични изисквания за малките предприятия. Господин Тарабела разгледа четири въпроса, свързани с регламента 36 член 57, 135 и 136 съответно. Следващата седмица ще разгледам тези е, въпроси. Ще използвам тези числа е, за тотото и ако е, спечеля, печалбата ще я поделя с господин Тарабела. Много се каза и за нишовия сектор – По отношение на пазарните стандарти, происход, очевидно не можем да ограничим въпроса само до един регион. Е, засегна се въпроса за различните сортове домати. Мисля, че преминах през е, по-големите въпроси, които бяха зададени. Разискванията бяха много полезни. Господин Дантен, съгласен съм с вас по отношение определението за ниша и обвързането му с оборота на дружествата. Това наистина би могло да потикне евентуална практика по укриване, избягване на правила, което не би трябвало да желаем, разбира се, и това не е в интерес нито на потребителите, нито на купувачите. Но Идеята тук не е да наложим а, законодателство на общностно ниво, а да направим необходимото, че хората да знаят стоката, която купуват, а, съдържанието отговаря на описанието на пакета ако не увеличаваме бюрократичните изисквания за малките производители, със сигурност бихме е, допринесли за по-оптималното функциониране на пазара. Е, що се отнася до растителния материал, това също е много важен въпрос, който не бива да забравяме. И а, бихме могли в крайна сметка да постигнем баланс в предложението на текста, разбира се и в определенията, които се предлагат. Благодаря на колегите за полезните коментари и за проведения дебат по темата. Госпожа Родо ще ви предоставя допълнителна информация, както ме помолихте. И ако можем да подходим по не идеологичен начин, не просто да предлагаме е, предложение с ясна цел, мисля, че ще можем лесно да се справим с задачата си и добре да се справим. Наистина е, дебата, който се води с много страст, е, е едната страна, но по-важното е да постигнем нужното качество, към което се стремят гражданите. Благодаря, председателя. Благодаря на всички, благодаря на членовете на комисията. Преди да продължим с изслушването, бих искал да ви напомня, че 6, 6 експерти ни очакват, но преди това трябва да се заемем с точка 14 защитни мерки срещу вредителите по растенията. Давам думата на господин Феймон, докладчик. Надявам се, че ще можем бързо да разгледаме тази точка от дневния ред, за да можем да преминем към изслушването. До, дами и панове, po důkladném prostudování návrhu a konzultacích se stínovými zpravodaji a s experty z rostlinoléka. Дами и господа, след като прочетох това предложение много внимателно и след като консултирах докладчиците в сянка и съответните експерти, аз стигам до заключението, че модернизацията на настоящата уредба в тази област е наистина важна, тъй като рисковете постоянно се увеличават. Положително е това, че комисията предлага всичко това под формата на пакет, който обхваща цялата хранителна верига. Въпреки това някои моменти трябва да бъдат обсъдени по-задълбочено. Моето мнение е, че не трябва да въвеждаме географски ограничения и да изключваме е, крайно отдалечените е, райони. Европейската територия е, е цялата включена в единния пазар, единия вътрешен пазар. Така че това не може да отговаря на основополагащите принципи на Европейския съюз. Това предложение, според мен, не отчита достатъчно също така връзката с международните норми в тази област. Комисията трябва да въведе такъв елемент. Убеден съм, че всички международни оператори трябва да бъдат е, включени, когато става въпрос за борба срещу вредителите. Считам, че е необходимо да се осигури пълна прозрачност Собствениците на площите трябва да бъдат информирани достатъчно на време за всички мерки. Новите режими за борба срещу вредителите трябва да бъдат съпътствани с финансови мерки на европейско равнище. Отчитането на тези суми трябва да се включи в многогодишната финансова рамка и това е положително. Но считам, че предложените мерки предоставят прекалено много правомощия на комисията, а от друга страна държавите членки трябва да отговарят на допълнителни условия, да изпращат редовни доклади и други задължения. Считам, че трябва да има някакво споразумение между комисията и съответните национални власти. Не бива да има такова прехвърляне на огромни правомощия на комисията. Внесъл съм 32 изменения, а във връзка с влизането в сила – на този регламент, нека кажа, че е абсолютно необходимо националните органи и операторите да разполагат с достатъчно време, за да се подготвят за приложението на тези нови разпоредби, а това ще изисква поне 2-3 годишен период за транспониране. Експертите, до които се допитах, считат, че трябват поне 2 години, за да може да се приложи това законодателство. Ако законодателството влезе в сила през 2015 година, ще може да се приложи реално едва през 2017. 55 изменения са внесени от комисията ЕНВИ. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми колега господин Файман и много ви благодаря за бързината, с която се изказахте. Сега не знам дали искате да добавите нещо. Да, някои колеги пускаха думата. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Тъй като госпожа Юзо, докладчик в сянка, отсъства, защото участва в делегация с мисия в Хондурас нека да изкажа нейното мнение. Поздравява работата на докладчика. Ето след нашите идеи. Ние считаме, че в основния регламент трябва да се включат списъци на карантинните вредители. Това е съществен момент в това законодателство. И трябва да се ограничат тези зони, защото а, прекаленото ограничаване а, може да представлява пречка пред пазара. Тук трябва да се направи паралел с законодателството за животните, а това е радикална промяна в философията. Всъщност трябва да се ограничават нещата едва когато има проблем. Това е обратната философия. Благодаря. Благ... Господин Данчила președinte. Е, Благодаря. Очевидно това предложение има за цел да засили превенцията и бързото реагиране при наличието на вредители. Въпросът е сложен и ние трябва да намерим най-добрите решения, за да се преборим с всички фактори, влияещи отрицателно върху селското стопанство, хранителната верига. Целта ни е да се справим с нашествия от вредители. Фермерите трябва да, възприемат, да приемат мерки, които да предшестват използването на пестициди. Това е много важно за биологическото разнообразие, искам да подчертая, че всички въпроси, свързани с вредителите по растенията, трябва да се разглеждат от гледна точка на защитата на хранителната верига, селското стопанство и естественото и природното наследство на Европа са изправени пред заплаха през последните три години в Европа се засилиха проблемите. Основните причини са глобалната търговия и промените в климата. Основните мерки, предлагани за контрол на вредителите, имат за цел всички оператори да спазват принципа за предпазливост и да се защитава растителната верига, околната среда и потребителите, трябва да се намерят решения, да се предостави финансова компенсация за фермерите, за да могат да изпълнят тези мерки. Имаме нужда от европейска, европейски подход към вредиторите и когато внасяме изменения, трябва да отчитаме цялото европейско законодателство. Ние ще се занимаем с въпроса за делегираните актове, тъй като те предвиждат твърде много правомощията. Благодаря. Сега ще дам думата на Генерална дирекция Здраве и защита на потребителите, който ще направи няколко наблюдения. След това ще върна думата на господин Файмон. Да, благодаря, господин председател. Времето е много кратко. Само няколко думи за отдалечените райони в тропическите райони. За нас поради климатични причини, поради наличието на специфични растения, тези райони ни карат да смятаме, че те са различни от е, континенталната част на Европа. И предлагаме сегашната ситуация, в която няма свободна търговия между тропическите части на Европа и континенталната част да се регламентират, за да не се пренасят е, болести и вредители. Няколко думи за списъка на вредните организми. Ние бихме искали известна гъвкаво, за да променим списъка в зависимост от новопоявяващите се вредни организми вследствие на внос. Бихме искали този списък да не бъде затворен и блокиран. Няколко думи за финансовите компенсации за производителите. Смятаме, че е полезно в интереса на масирано премахване на, нови, на нова зараза, производителите да получат компенсация тогава, когато тях се иска да отрежат дърветата, да унищожат реколтата, и особено когато става дума за плодни дравчета и засаждането на нови такива минават 5 години преди да дойде първата реколта, така че има нужда от към компенсация. Що се отнася до внос на растения от трети страни, от няколко години Имаме няколко примера. Последният е заболяването на маслините в Италия, върху портокалите в Сицилия, заболяването на палмите в целия Средиземноморски район от 10 години насам. Ние трябва да следим много внимателно вноса не става дума за повишаване на бюрокрацията, става дума за защита на производителите на декоративните ни растения. peuvent présenter des risques, que ces risques peuvent être gérés, peuvent être diminués, peuvent être supprimés. Рисковете могат да бъдат управлявани, премахвани, но това предполага работа, лабораторни анализи и не, не сме ръководени от най-обикновен бюрократичен ентусиазъм. Председателя благодаря на генерална дирекция Санко. Господин Файмон има думата. Е, Máme otevřené е, možnosti podávání pozměňovacích návrhů. Je to... Имаме различни възможности за внасене на изменения. Крайният срок е 6 декември. Ще успеем а, да се справим и да се разберем за гласуването през януари и февруари. И така, добре дошли на експертите, започваме изслушването. и Имаме списък с 6 експерти. Започваме с госпожа Кяго, директор на Държавната служба за растителна защита на Латвия. По 10 минути, моля, заповядайте. Ще помоля колегата Силвестрис да дойде на масата на председателството. Благодаря. Казвам се Кристиан Киаго и аз съм директор на Държавната служба е, растителна защита в Латвия. Отговаряме за прилагане на законодателството в областта, а също така имаме участие и в подготовката на актовете. Разбира се, отстояваме и становището на стопаните. Благодаря на комисията за отличната работа. Благодаря, че сте създали този проект на голям акт с цел модернизиране здравето на растенията. Бих желала да засегна няколко аспекта, свързани с здравето на растенията. На първо място – Малко информация ще ви предоставя по този въпрос. Разбира се, здравето на растенията е също толкова важно, колкото и безопасността на продоволствията и здравето на животните. Това е един въпрос, който е свързан с развитието не само на бизнеса и економиката, но е свързан и с развитието на а, политиките на управление в държавата ни и е свързано също така и бъдещето на а, отделните а, държави по отношение решаване на проблемите в тази област. Знаем, разбира се, че сме свидетели на промяна в климата, всичко това засяга и здравето на растения изявленията. Обикновено хората не си спомнят много неща назад и затова в финансово отношение здравето на растенията все още е като едно малко дете, на което му предстои много, но знаете, че има последствия от е, тази област за много области, не само економиката. Какви са предизвикателствата? Може цял сектор е, да бъде засегнат, е, например горското стопанство, но по-конкретно за регламента. Е, разбирам, че и други оратори ще вземат думата, но позволете да е, насоча вниманието ви към Международната конференция за на... конвенция за решителна защита и начина по който е, конвенцията и нейните разпоредби са включени именно в регламента. Притесняваме се по отношение на термините, които са използвани и тогава, когато говорим за определението на новите организми, например, се предлагат в проекта за регламент, как ще постъпят у нези държави, които имат добри фитосанитарни стандарти? И вече имат определение по този въпрос. На следващ момент искам да се спре на различните видове, сортове растения – е, регламент не включва конкретни е, категории, е, а пък се планира да се уредят въпросите, например, с плевелите в околната среда. Това ще създаде проблеми, защото ще трябва да се предвидят допълнителни ресурси. Нашите търговски партньори, например, знаят, че е, има карантирани организми е, и е, по отношение на плевелите, те се уреждат в едни регламенти, в едни разпоредби, а сега се предлага нов проект за акт, със съответно нови а, определение, което ще изисква ново финансиране. И всичко това ще затруди нещата, особено в малките държави. Ще се увеличи административното бреме, ще е необходимо да се координират повече аспекти и ще бъде по-сложно управлението на процесите. Що се отнася до професионалните оператори? В регламента се казва, че професионалните оператори ще могат да предприемат мерки с цел а, елиминиране на вредители. А би могло да се стигне до там, че може да се отслаби режима фитосанитарния, защото нашите специалисти са на мнение, че трябва да се запази съществуващата система, при която решенията се взимат на ниво държавни администрации. Основният аргумент е, защо е, може това да се направи така е отговора, че липсват ресурси на органите, които по-настоящем се занимават с здраве на растенията. Професионалните оператори също биха се сблъскали с проблеми, например в малки държави. 90-95% от операторите са малки, но всъщност е, мащаба на тяхната дейност е доста голям. А в малките държави има и много вносни продукти и ние като контролираща институция сме на мнение, че въпросите свързани с здравето на растението в нашата държава, може би и в други се влушава и следователно риска за малките оператори ще бъде по-голям. те няма да бъдат контролирани официално и тогава си задаваме въпроса какво би се случило, какви хипотези биха могли да се развият. Що се отнася до вноса? Призоваваме вниманието ви към тези изисквания за внос. Това е един нов механизъм, който се създава в областта на вноса. Ще има по-сериозни форми на контрол при внос – и нашите експерти са на мнение, че тези мерки ще доведат до по-голям контрол при внос в общността. Сега, що се отнася до докладването? Това е един малко по-бюрократичен, може би, въпрос. Е, но когато се разгледа регламента, проекта за регламента по-подробно, стигнахме до заключение, че ще има огромно е, бреме, свързано с даването на докладите, които се изискват. И повече време и усилия ще бъдат вложени в писане на, на отчети, отколкото в контрол на вредители е, просто няма да има експерти, които да работят по места, ще трябва да си пишат а, докладите. Така че призоваваме внимави, вниманието ви и към този, а, тази част на регламента. Благодаря ви за вниманието. А, това беше едно кратко резюме на становището на нашите експерти. Благодаря, желая ви всичко най-добро във вашата работа. Председателя, благодаря. Благодаря, госпожа Кяго. Сега давам думата на госпожа Паскал Паризо, директор на отдел научни изследвания за лабораториите към Агенция Здраве и безопасност на работното място. Имате думата. Добър ден, дами и господа. Благодаря, господин председателю. Уважаеми депутати, за мен е много важно, че съм тук, за да представля, представя тази визия и перспективите за здравето на растенията в Европа в качеството си на представител на АНСЕС. Това е една много голяма агенция във Франция, защото тя обхваща всичко, което е свързано с потребителя, оценката на риска, чрез храната в, на работното му място и в околната му среда. Така че това обхваща, например, вредата от телефоните, включително и зоните за земеделците, както и е, храната. Това обхваща и е, здравето на почвите и здравето на растенията. Така че всичко това е представено в лабораториите, с които аз се занимавам. Няколко думи, за да ви кажа всъщност каква е основата върху която аз ще ви представя тази перспектива. Агенцията АНСЕС всъщност участва в научната работа, но основно за да захрани оценката на рисковете. И това се провежда в различни полета, които ще ви покажа. Всъщност ние произвеждаме препоръки за санитарна защита към съответните ведомства, е, за здравеопазването, земеделието, е, измамите, е, трудовото министерство и по този начин допринася за публичния дебат. Работим също така и по ветеринарните изделия, ветеринарните лекарства и накрая отдела, в който работя аз, 11 лаборатории, които участват в развитието на методите за анализ и на надзора. Това е изключително важно според мен, защото те трябва да се развиват именно за здравето на растенията. Няколко цифри съвсем набързо. 800 външни експерти работят при нас в отделни колективи за експерти за оценката на риска и около 300 научни работници работят именно в научните лаборатории за здравето на животните, здравето на растенията и безопасността на храните. Защо настоявам на това? Защото комисията тази година представя този пакет, тези три области, с съответните контролни инструменти и това показва взаимодействието между управлението и оценката на риска и при здравето на животните, и при здравето на растенията, и съответно обратната е, страна, а именно безопасността на храните, защото знаете, че там има много проблеми и тези проблеми възникват много често от зараза или от животните, или от растенията. Тоест продуктите, които се използват евентуално за обработка, или за ликуване на животните, или за обработка на растенията. И накрая, няма да говоря много за това, но това е много важно. Агенцията, разбира се, се вписва в европейска среда, с тясно сътрудничество с ЕФСА и останалите аналогични агенции на държавите членки. Работи в различни области с собствените си компетенции едновременно здраве е труд, здраве околна среда и, както казах, здраве животни, здраве на растения и е, безопасност на храните. Национално равнище имаме много силни връзки с всички научни институти и днес е, всички тези референции, които се разработват заедно с тях, все още не засягат здравето на растенията, но те се развиват на ниво надзор защото се вижда, че Европа, във Франция много силна степен, но Европа има все повече нужда от референции, за да се осигури надзора. Сега във връзка с растенията, разбира се, то се разбира от различните дебати, които вече са се провеждали, но това, което се сблъскваме на пръв, веднага, когато говорим за растения, то е, че е, проблемите са изключително разнообразни, защото здравето е свързано. Ето, както с е, проблемите при палмите на, на Крозет в Ниц, говори се за градинарството, говори се за горите, говори се за прекалено различни матрици. Говорим за гъби, говорим за паразити, е, говорим за вируси, за бактерии. Е, някои се пренасят от е, е, летящи насекоми, така че много трудно могат да се овладеят. Говорим за един огромен брой патогени. И този списък трябва много често да се обновява, възоснова на това, което се появява, така че наистина голям брой патогени върху различен и огромен брой матрици, защото те трябва да се открият в корени или в стъбла, или по листата, или по семената. Така че здравето на растенията е изключително сложна тема, с която трябва да се работи. Днес няколко регламента се занимава с този въпрос. Аз, разбира се, ще говоря само за този регламент за здравето на растението, но е, вие говорихте и за друг е, регламент преди малко. Става въпрос също така и за уреждане на надзора, който ще обхваща и е, растенията, така че всичко това е раз, различен контекст на законодателството. Сега, кои са елементите върху които работим? Климатичните изменения и а, е, търговията. Тук се появяват е, екзотични растения, които а, наистина въвеждат нови патогени. Например, могат да се развият гъби, които до сега не са се развивали, но вследствие на наводненията могат да засегнат нашите растения. Така че това има много силни последици върху установяването на карантинни вредители, които до сега не са били устойчиви, дори когато са били внасяни на европейска територия. Безопасността на храните. Това е втория много важен контекст за 9 милиарда жители на планетата повече от всякога трябва да се защитат културите, за да може да се ограничат загубите и пилеенето. Загуби или чрез карантинни вредители, или чрез вредители по качеството. И накрая, но това също е много важно, новите е, употреби, новите практики, защото наистина човека има неограничено въображение и виждате как дори градската ни среда в момента а, отново връща зеленината. Сега, например, говорим за ферми, вградени в небостъргачи, имаме залесени тераси. И всеки път, когато говорим за такива нови практики, това означава, че нови растения могат да бъдат внесени на нашата територия. Когато говорим за а, цветя, а, се сблъскваме с проблема за полинизаторите, е, може да става въпрос и за нови култури, така че всичко това трябва да се управлява хармонично. От една страна с производството и от друга страна с защитата. Нека да ви дам една цифра. 70 години. Можех да кажа 50 години, но аз казвам, че ние трябва да наваксаме 70 години санитарно изоставане, защото когато говорим, например, за ветеринарната медицина, която наистина се появява от начало за да осигури здравето на човека, то когато говорим за здраве на растенията, където патогените са по-малко, се оказва, че наистина тази област е много закъсняла. А в същото време имате невероятно развитие във връзка с новите технологии. Днес вече познаваме някои от отрицателните последици от а, е, някои нови молекули. И наистина целта ни е да защитим нашите жители чрез ограничаване на фитосанитарните употреби, което означава, че ние трябва да определим точната диагностика, кои точно патогени и от какво равнище нагоре ние трябва да обработваме растенията. След войната химията ни позволи да се развием без всички ограничения, които ни се налагат днес. Тогава не са съществували всички тези хронологи... Е, е, хронически заболявания в следствие на фитосанитарните продукти – но и също добавки, пластмасови елементи и, и същества. Така че днес тези хронически заболявания, свързани с химията, е пряко свързана с употребата на фитосанитарните продукти. За това трябва да управляваме малко по-добре здравето и на животните и на растенията. И съответно здравето на потребители на околната среда. И накрая ми се струва, че в много от държавите членки съществува бдителност, свързана с публичния дълг и знаем, че всички финансите на държавите наистина са под натиск, така че трябва да работим ефективно и да ограничаваме въвеждането на патогените. Как? Трябва да се въведат разпоредби за вноса, защото когато се внасят растения, ако това растение отиде на вашия балкон, няма да има кой знае какви последици, но ако тези растения се въвеждат в градина или близо до култури, то тогава може да има много по-важни последици. Още нещо много важно, това е диагнозата да бъде достатъчно надежна и лабораториите да извършват тази диагноза с съответните признати компетенции и в определена рамка съществува такава рамка в рамките на референтните лаборатории, съответно националните референтни лаборатории. Това е също много важно и това е и цел на преразгледания регламент, за да може да се осигури ефективността на публичните действия, а именно да се определи целта редовно да се осъраняват списъците на карантинните вредители, и оттам също да излизат тези, които вече не трябва да бъдат е, е, наблюдавани. Трябва да се дадат и средства на държавите членки, за да могат да е, откриват тези патогени. После трябва да се осигури последователността на действията. Мисля, че това също е една от целите на регламента, както и равнището на действие. Много често трябва точни мерки за риска. и така да се избират съответните мерки във връзка с матрицата и във връзка с патогена. Защото наистина понякога а, има такова разнообразие, че е много трудно да се изработи разпоредба, която да въжи за всичко. И накрая развиването на надзора, защото този надзор на практика днес не съществува в областта на здравето на растенията. Съществува чрез молекулярната биология, възможност да се намерят щамовете, да се разбере как те се придвижват и как могат да засегнат растенията. И освен това изработването на план за а, спешни действия, като тук не трябва да се съсредоточаваме върху, само върху патогените, но трябва те да обхващат и горите, а, и другите залесени площи а, или засадени площи. Още една точка, която разбира се ще бъде много важна – диалога и взаимодействието между операторите от диагнозата до надзора. Това е. Мисля, че трябва винаги да гледаме на нещата общо в рамките на този пакет здраве на животните, здраве на растенията и безопасност на храните. И мисля, че това е една прекрасна възможност за да наваксаме времето и да развием здраве на растенията което да бъде на очакваната висота при съответно настоящите ограничения и възможности. Благодаря. Eh, Сега искам да дам думата на Клаус Рап от е, Аркенуа. Искам да ви напомня, да се вместите в 10 минути, за да има време после за въпроси. Така че постарайте се да вместите изложението си в рамките на 10 минути, за да имаме поне половин час за разискване. И така, Клаус Раб, член на управителния съвет на Аркеноа. Благодаря, господин Силвестри, за тази възможност да ви представя гледната точка на биологическото разнообразие и да задам въпроса дали това е музейна атракция или бъдещето на безопасността на храните за човека. Моята организация е сдружение, създадено през 1990 година с 11 000 членове. 6500 души са ползвали нашето хранилище за семена. Какво представлява разнообразието? Това е предимно генетично разнообразие, което предвижда динамично време за озряване, динамични форми, различен вкус. Защо имаме нужда от разнообразие? Генетичното разнообразие е, жизн, е застраховка живот на нашите растения. Генетичното разнообразие е и най-устойчивата застраховка живота за нас. Кои са пазителите на биоразнообразието? онези, които съхраняват семена като нас, неформалните системи съхраняване на семена, местните общности. И какво представлява разнообразието? В ляво виждате само един сорт на червената чушка. Това не е хомогенен вариант, който е стабилен. Всички сортове не са еднакви и законодателството допуска тяхното съществуване. Те са динамични, могат да се адаптират към промени в средата. Старите сортове са винаги млади много малка част от всички растения на Земята могат да отговорят на предложената дефиниция на разнообразие. Стабилността и еднаквостта не е а, разнообразие. Какво можем да очакваме? Драматична промяна на обхвата – Броят на сортовете ще стигне към 300 хиляди. Можем да очакваме и задълбочаване на регулирането. В момента то е ограничено, но то по всяка вероятност ще се увеличи с 100%. Сегашната система има за цел да регулира само нези, които се стремят към а, производство с търговска цел. Има обаче и различни системи, като обмен, неформални системи и дейности. В момента се регистрират само търговските дружества, но планира се масова регистрация всички фермери, търговци на дребно, селекционери и градинари – ще трябва да се регистрират. Основният проблем е, че се приема само един стандарт в регламента. Акцентът е върху повишаване на добивите. Индустриалните растения и интензивното замеделие се възприемат като единствения стандарт и генетичното разнообразие в сорта се възприема като допълнителен и маловажен а, фактор. Трябва да имаме предвид, а, че понякога броят на сортовете в а, каталога на Европейския съюз расте. И така през последните 100 години намалява разнообразието. То намаля с около 85%. Също така имаме и 100 годишна история от съвременно селекциониране. Това случайно ли е? Не. Промените в селското стопанство водят до загуба на разнообразието, но също така и рестриктивни закони за семината след, втората свето... след Първата световна война – доведе до намаляване на броя на субектите. Равнопоставеността може да се възприема от различни гледни точки. Системата за регистрация и сертификация на семината възпрепятства достъпа до пазара за малките и средни предприятия. И днес чухме за, за това, че пазар е доста концентриран. Представете си една система с предварителна сертификация и регистрация за ресторантите, например. Ще трябва да се регистрира всяка рецепта преди тя да се сервира на клиентите. Тя трябва да се различава от други рецепти, трябва да е единна и стабилна, така че няма да се допускат промени. Разбира се, ще има нужда от сертификация. Властите трябва да се информират за намерението да се приготвя ястие по пререгистрирана рецепта. Съставните части ще бъдат предмет на проверка и ще се сравняват с идентичността на рецептата и можем да си представим дали ще оцелеят много готвачи и ресторанти. В общността съществува режим за растителните сортове, така че няма нужда от нов режим, който ще създаде нов режим за интелектуална собственост. Растителни размножителен материал, това храна ли е? Не. Там няма връзка с храната, защото размножителният материал се влага в почвата, не влиза в устата. Когато се посее едно цвете, части от, има много части от растението, които поникват без да могат да се използват за храна. За какво настояваме ние? За истинска и лоялна конкуренция, която се основава на ясни схеми, да се търсят варианти за устойчиво селско стопанство, да има стимули за малките субекти и да няма такси за малките и микропредприятия, да има прозрачност за не за купувачите. Различните парадигми за селското стопанство. устойчивия подход – Той се превръща в все по-голям приоритет за ОСП и развитието на селските райони. Разнообразието е закон в природата. Това не е ниша, това е предварително условие за бъдещия живот. Животът, Европейския съюз е поел международни ангажименти в областта на биологическото разнообразие. Следователно, то не трябва да се ограничава от бюрокрацията, трябва да, да бъде оставено на спокойствие. Конкурента на стандартите, който се предвижда, ще доведе до промяна и въвеждането на нова система, в която регистрацията ще бъде доброволна възоснова на търсенето на от страна на конкретни групи потребители. И така, потребителите ще спечелят, ще имат свободата да избират, ще имат по-голям избор, ще и могат да избират и да си набавят редки сортове, които нямат висока економическа стойност. Ще има прозрачност по нетрадиционните методи за селекция. Също така искаме да има повече разнообразие за потребителите, повече и избор на редки и традиционни растения. Тази храна ще бъде безопасна, защото към нея ще се прилага контрола, контролния режим. Освен това, потребителите ще спечелят, защото ще се обогати вкуса. Ако този режим беше приложен преди 11 000 години, нямаше да стигнем до сегашното положение. Благодаря. Благодаря на Клаус Раф. Давам думата на Роберто Папа, ръководител на съвета за научни изследвания и експериментация в областта на селското стопанство в Оджа, Италия. everybody. Good evening, Mr. Chairman. And uh, I am the director of... Добър вечер. Благодаря ви. Аз работя в областта на генетични ресурси и въпроси свързани с опазването. Това са теми, които на сортовете, това са теми, кои, с които се занимава всеки един селекционер. А, моята тема е свързана с хетерогенните сортове. Понякога, не, като че ли има недоразумение, когато говорим за тези сортове, на практика говорим за два случая. първият случай, това са местните сортове, които се възпроизвеждат от а, стопаните без селекция. А нещо подобно, обаче вече е, в ръцете на селекционерите, е, е ситуация, при която може да се постигне кръстовска на различни е, сортове, като се обедоняват различните хибриди, които се получават, когато се кръстосат отделните сортове. И е, по този начин може да се разработят е, нови сортове по различни методи, конвенционални и нови методи. Но, когато става въпрос за еволюция, е, на този е, принцип, винаги се засяга въпроса свързан с опазване на основния потенциал и адаптация на материала към средата и към потребностите на хората. Това е един пример за кръстоса на за сложна кръстоска на твърда пшеница, която се получава при кръстроска на различни сортове пшеница с цел разработване на нови биосортове. Но традиционните сортове също са се развили с помощта на подобни методи управлението на тези материали може да бъде наистина сложен процес. Виждате пример от мой колега, който е работил по тази тема. И възниква въпроса, когато кажем адаптация, какво имаме предвид? Виждате на екрана част от нас проект в Етиопия с Ечемик. Е, височината е голяма. Най-различни е, надморски височини са е, отглеждани посевите и виждате различните генетични групи с различен цвят от светени на екрана. Изключително различни са, както виждате групите. Това е ясен пример за адаптация. Наистина еволюцията е нещо, което спомага сериозно за адаптирането на сортовете. В Италия опит с домати или в Европа с а, царевица също ни навеждат на подобни заключения. По отношение потенциала за адаптация на сортовете, местни или други. И в зависимост от начина по който се отглеждате и начина по който се развиват различни специфични свои характеристики, дали в листата или в други част от растенията, в крайна сметка можем да кажем, че по най-различен начин се извършват процесите на селектиране в отделни региони, е, правят се и кръстоски между площи и така нататък. И тази структура се разглежда от много а, е, стопани. Отново един пример от Сардиния, пак с Ечемик. Виждате структурата, много ясна, както и структурата с примера Етиопия, различни цветове и адаптация. Количеството е само 14% вариация между отделните популации и това е анализ, който е направен само в едно поле. Ако искаме да измерим многообразието, трябва да сравним сортовете. И установяваме, че има сравнимост между всичките видове а, ечемик, който сме използвали в а, нашите опити с съответно раз, разсъдени на две а, или шест бразди. А ако искаме да разработим една система, за да различим отделните местно видове, както помежду им, така и от други сортове, ще трябва да разработим наистина един много сложен и скъп процес. Но има и нещо друго. Това е много важно наистина за местните сортове те не се а, разработват от дружества, а от земеделски стопани, които се интересуват от своята а, реколта и адаптирането й. Ако искате да отглеждате култура само на едно място, няма как да изследвате различните вариации и може би стопаните, може би някаква система може да подпомогне анализа, когато се отглеждат е, опитите само на едно място. Но ние започнахме всъщност да продаваме е, точно този подход. Убедихме един стопанин. Казахме, нека сега да я опитаме и след това да продадем а, е, полученото в Сърдения. Трябва много внимателно да обмисляме такива системи. Какво правим, когато променяме законодателството? Така че тук има един пазарен аспект, който е много важен и може да помогне за обмена на опит между стопаните от една страна на местно ниво. И от друга страна, мисля, че можем да стигнем до едни а, много интересни а, развития на събитията, ако в крайна сметка а, сработят този опит. В заключение искам да кажа три неща. На първо място, динамичната консервация е нещо много важно, важна стратегия, която може да се използва в селското стопанство за селекция, но трябва да внимаваме, защото, например, при житните растения, ако имаме хетерогенна популация, тогава а, съществуват известни проблеми, които могат да възстих, възникнат в последствие. Трябва да внимаваме, за да отстраним проблемите, а особено ако искаме да изложим стоката, продукцията на пазар. Разна сметка, много важно е материала да се разглежда като една стратегия, която може да доведе до производство на стоките. So I think that uh, when we are talking about this story of the market, uh, и така, когато говорим за развитието на пазара на семена, трябва да имаме предвид различни системи и обмен на материала. Това трябва да бъде, да залегне и в е, законодателните актове, според мен, така че да може свободно да се обменя материала. Но също така и на стопаните трябва да им се помогне, е, ако те искат е, да се извършва подобен, подобна размяна. В противен случай няма как да може да се идентифицират е, различните местни сортове. Необходимо е да се подпомогне развитието на подобна система. Предложил съм и списък с литература, но следва да имаме предвид и нещо друго, което е свързано с е, агрономната, агрономния, агрономното измерение, проставайте, на, на заключенията, до които може да се стигне и стойността, добавената стойност. Благодаря и на докладчика, обаче искам да задам и един въпрос. Защо искаме да запазим тази стойност агрономна и сортовете? Може би искаме да постигнем нещо, което е единно, устойчиво. Мисля, че днес стопаните са различни от онези през първите години след Втората световна война, например, и те свободно могат да избират от каталога различните сортове. Да, имат нужда от информация относно допълнителната стойност, качеството на материала, който купуват, но и трябва и да им помогнем да избегнат лошите сортове. Благодаря, свършихте, свърших и малко по-рано от предвиденото ми време. Благодаря на Роберто Папа. Думата има Тор Куфут, председател на Копа Коджека. Rigo Thank you very much. Shall put on the mic? Thank you very much for giving me the opportunity. Благодаря за тази възможност да ви разкажа за гледната точка на фермерите. Първо, искам да благодаря на комисията за това, че се опитва да промени законодателство в интерес на бъдещето. Мисля, че ние имаме най-доброто законодателство от 1953 година. Благодаря на господин Силвестрис за неговия доклад, който според мен е стъпка в правилната посока. Аз ще се опитам да ви представя гледната точка на фермерите. Какви са предизвикателствата за фермерите? През 2050 ще трябва да помогнем да се изхранат 9, милиона, 9 милиарда души. Трябва да има високо качество на храната, фуражите и семената, семената на конкурентни цели, защото 95% от фермерите всъщност трябва да се конкурират със световните цени. И знаем, че от политическа гледна точка от нас се иска да използваме растенията за производство на енергия – освен това от нас се иска да намалим въздействието върху околната среда. По-малко торове, по-малко препарати за разщителна защита. Ако искаме да няма въздействие върху околната среда, може би трябва да това въздействие да се осъществи в големите е, стопанства. И последното. Ситуацията в Европа. Много фермери имат нужда, имат нужда от е, по-висок е, доход. Да погледнем фактите. Добивите в Европа и в света ще видим, че ние сме загубили битката. Не можем да се конкурираме с останалия свят. Губим и економическото съревнование с останалата част на света. Това трябва да се промени, ако искаме да оцелеем. Трябва да започнем с семената. В някои страни, Дания, Германия, Холандия, Швеция и Англия, това са единствените страни, за които можах да намеря данни Добивите се увеличават от 1960 година насам. Но през последните години няма такова увеличение и причините са много. Има една страна, в която, за която чертата е черна Дания. През това време намаля с 30% използването на азот, емисиите на амоняк, намалиха емисиите на парниковите газове и заедно с това намаляват използването с 30% на пестицидите. Една от основните причини е, че тази страна е тази страна използва 90% нови сортове всяка година. Това е така, защото имаме много добра система, много добри списъци. Фермерите знаят как да получат информация за необходимите семена. Във всеки регион може да се отиде и да се провери какви растителни сортове има нужда от, от какви сортове има нужда в определен регион. Сортовете са записани по такъв начин, че дават информация за това как да се намали е, количеството на е, фунгицидите. Има информация за устойчивост на суша и други фактори. Така че, може би, трябва да предоставим повече информация на фермерите, да са запознати с биологичните и стопански качества, за да знаят фермерите какво ще получат от семето, което сеят. Сега, с тестовете за биологични и стопански качества. Те са много важни, тъй като те са свързани и с защита на потребителите. Потребителите знаят какво точно купуват. Преди тази система винаги се водеше дискусия между селекционерите и фермерите. Фермерите не знаеха какво е качеството, как покълваше. От тогава насам качеството на семената се повишава с всяка година и може би в настоящия момент, когато се приема ново законодателство, ние искаме фермерите да увеличават качеството на семената това е необходимо. Загубихме конкуренцията през последните години. Има нещо много важно. В Европа има много производители от най-различен тип. Конвенционални, органични и така нататък. При органичното замеделие няма начин да се приложи теста за биологичните и стопански качества. има разлика между органичните сортове. Те трябва да се съревновават по други аспекти. При конвенционалните фермери се използват химически тестове. Ние трябва да сме в състояние да гарантираме на органичните фермери, когато закупуват семена за своите цели, да са сигурни, че това, което купуват, съответства на потребностите и очакванията му. Ето това са част от нашите изисквания. Знам, че има системи за регистрация в Европа. Аз споменах датската, но има такива системи в Германия, Англия. Така че ние имаме нужда европе, в европейското законодателство да залегне изискването всички, фарме, всички фермери в Европа да имат свободен достъп до информация, която да им показва какво е а, прави едно а, семе, а, качествено семе. Защото ние знаем, че много семена, които идват на пазара, не са изпробвани. В някои страни има черен пазар на семена и много пер, фермери губят. Те биват подвеждани да купят нискокачествени семена. И всъщност мисля, че не по-малко от 2-3 милиона са тези фермери в Европа. Много от тях са били подвеждани и заблуждавани от качеството на посадъчния материал. В бъдеще фирмите ще работят с по-малко материал, ще предлагат хетерогенен материал, който не е подходящ материал за, за, за растителен и за растителни и размножителни цели. Не всички могат да имат достъп на пазара, не всички могат да извлекат полза от него. Ни шовия пазар, много неща бяха казани. Старите сортове не са нишов пазар, защото нишовия пазар е за организация, които Нишови пазар не е професионален пазар. Трябва да сме. Трябва да направим така, че да не се гради подобна конструкция. Всеки пазар може да стане нишов пазар, ако качеството на семето е много високо. Няма да е нишов пазарът, ако броят на хората е, в него се увеличи. По-нататък, официалния контрол. Много хора се вълнуват от въпроса за таксите. Е, много казва, 150 евро на година не е кой знае какво. Имаме между 2-3 милиона е, фермери в Европа и ако всеки плати 150 евро, това е много висок процент – и когато говорим за такси, нека да бъдат ниски и конкурентоспособни, така че малките фермери да могат да оцелеят и да могат да си позволят висококачествени семена. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на Гарлик понесен, Европейско сдружение за семената. За дебата ще имаме време до 6.30, защото след това преводачите ще си тръгнат. Ще имаме около 35 минути за дебата. Ще имате възможност да задавате въпроси на експертите. И така, господин Вон Есен. Благодаря, председателя, госпожи и господа. Голямо удоволствие за мен да бъда сред вас тази вечер. Наистина ще се съобразя с времето, ще се опитам да бъда лаконичен и за това съм донесъл само няколко слайда, които ще ви покажа, така че надявам се, че ще бъде кратък. Потенциал за растеж. Това е заглавието, това е всъщност и предложението на Европейската комисия. Става дума за потенциал, който да подобри а, вече силното изпълнение на селско-стопанския сектор в Европейския съюз и да предостави най-добрите продукти, а, които а, могат да бъдат пуснати на пазара в Европейския съюз. Няма да навлизам в подробности, защото а, вече е, имате е, информация от секретарията относно структурата на сектора за семена. Е, на този екран най-общо виждате за какво става дума. Няколко мита. Не става въпрос за това, че само няколко компании доминират пазара. Много по-сложна е, е картината. Всичко зависи от е, културата, вида, страната и много различни е, хипотези съществуват наистина в е, сектора и факти. По-нататък, защо да бъде различен сектора? Той е високотехнологизиран сектор се казва, да, действително зависи много от науката и технологията, всичко това струва пари. Така че наистина има естествен въздействие и натиск по отношение на концентрирането, но в крайна сметка не точно така стоят нещата в Европа в сравнение с други части на света. И една причина за това е резултатността именно на е, закон законодателните актове, по които вие сега водите този дебат. Наистина има равнопоставеност и възможност на фермерите да сравняват качеството на своята продукция. Освен това се предоставя възможност на малките предприятия и дружества да могат да извлекат ползи от пазари и да се справят по-добре от по-големите си конкуренти. Това са стълбовете, върху които се изгражда е, сегашния растителен е, репродуктивен материал и съответно законодателството в тази област. Какъв е продукта, какво точно има в турбичката, какво е качеството на семената, какво е изпълнението, реализацията на сорта? Какво може да постигне един сорт, ако правилно бива отглеждан и очевидно изискванията за здравето? Тоест, е, семената, които са посадени от фермерите, е, не трябва да бъдат заразени с вредители. Тези стълбове са изключително успешни и водят сектора на семената в Европейския съюз напред, така че всъщност Европа е една от водещите в областта. Но има и понятия, които се споделят от всички, които използват репродуктивен растителен материал, независимо дали е голям земеделски стопанин или така наречения нишов пазар, или дали се използват стари традиционни сортове. Във всеки случай, ако искате да използвате растителен репродуктивен материал, трябва да знаете какво използвате, трябва да знаете, че качеството му е онова, което очаквате от него, че резултата е такъв, какъвто очаквате, когато го засадите и че не е е, нападнат от вредители и болести. И това са и стълбовете, които Европейската комисия развила в своя проект. А ние в сектора съответно много ви молим и е, наистина бихме желали тези стълбове да останат. Те са наистина пазителите на успеха на този сектор е, в Европа. Но има и известни притеснения, свързани с проекта. Има редица изключения, има и много а, дерогации, а също така има много конкретни условия, пазарни условия и не сме все още съвсем неясно относно всичко това. Тази сутрин ставаше въпрос във вашите изисквания за това, кой е професионалният оператор – ние сме много съгласни от името на нашата асоциация, че тук става въпрос за маркетинг на а, растителен репродуктивен материал. Не става въпрос за обмяна на материал между любители и градинари. Става въпрос за стопанска търговска дейност на професионални а, оператори дружества, които всъщност а, именно а, с това се занимават, за да могат да имат а, а, печалба. Но, в крайна сметка, това определение не е напълно ясно. Предложението на комисията и следва да се усъвършенства. Редица въпроси очевидно бяха зададени по този въпрос. На второ място различните дерогации, многото дерогации относно ниш, пазарите, хетерогенните материали, старите е, консервативни, традиционни сортове. Струва ни се, че се прави опит да се предостави възможност за конкретни пазари, много специфични, но този опит всъщност още повече осложнява картината и по-трудно можем да разберем. Необходимо е и тук да се усъвършенстват нещата. Според нас инструмента, който използва комисията, официално припознат, е може би инструмент, който може да се използва за повече от един елемент от този пазар. Следователно, има от една страна възможност да се гарантира предоставяне на информация на пробителя относно материала, но поне да се свали финансово и административното бреме за оператора. Ние не бихме желали да а, минем през класическата регистрация на сортове. Много от вас споменахте е, оборот 2 милиона и прага от 10 работници, за да може дружествата да са или в обхвата, или извън обхвата на този регламент. Ние сме несъгласни с този праг. Лично аз бих казал следното. Ако имам дружество с е, оборот 2 милиона и няколко работника, няма да се помисля за истински аматьор този оборот означава, че аз съм професионалист, аз си правя парите именно на този пазар, което, разбира се, означава, че тези оператори поне би трябвало да отговарят на минимални условия. Така че не сме съгласни с това изключение. Съгласни сме с известно адаптиране на правилата. И на последно място, Искам да се спра на проследимостта и прозрачността и доверието в цялата система. Ние сме на мнение, че всички оператори, които работят на този пазар, дължат това на своите клиенти. Те трябва да предоставят известно ниво на прозрачност, което означава проста регистрация за операторите, за професионалистите, които продават материал на клиенти според нас това не е много голямо изискване и затова не мислим, че следва да има голямо административно бреме, което да се свързва с една подобна процедура. Но тук също е и необходимостта за изискване за конкретно етикетиране на продукта. Какво трябва да се опише на продукта, за да се информира адекватно купувача. Необходимо е, е да се предостави конкретна информация, е, отново, в зависимост от това дали продукта е предназначен за професионалния пазар или за така наречения нишов пазар, може би ще намерим и е, други определения за него в последствие. И накрая става въпрос е, основно за доверието хората не могат е, да погледнат едно семе и да си представят какво ще порасне, ако го посъдят. Нужно е да има система и процедура, която да гарантира, че земеделския стопанин ще има следната информация. Ако това е, семе се засъди и се използва такава и такава система, тогава мога да имам очаквания, че еди каква си култура ще порасне на нивата ми. Трябва да поддържаме именно това доверие в системата. Естествено, нужна е конкретна гъвкавост, но тя не бива да застрашава доверието. Затова тук съм включил това последно изречение. Бъдещото законодателство трябва да бъде законодателство, което е, да гарантира доверието, да има е, възможност за новаторство, е, качество за, в интерес на потребителите, но освен това да има равнопоставено за всички оператори, подчертавам професионалистите, на общия пазар за растителни материали за размножаване. Това е много важен въпрос. Ако можем да отговорим на такова изискване, тогава наистина преразглеждането на законодателния акт ще постигне своя цел, ще доведе до по-низки разходи, ще доведе до по-голяма резултатност и в крайна сметка системата ще бъде по-добра от онази, която е съществувала в миналото и ще се четат по-малко страници освен това. Така че в крайна сметка можем да постигнем, ако можем да постигнем това в, в мандата на този парламент, това би бил голям успех за селско-стопански сектор. Благодаря за вашето внимание. Eh, Благодаря много. Наистина би било добре И това, което е много полезно тук, че има идеи и предложения във вашето изказване. Сега ще дам думата на желаящите, за да зададат въпроси и след това ще чуем отговорите от страна на експертите. Господин Дорфман, заповядайте. Благодаря. Бих искал да се върна на четирете последни изказвания във връзка с семената. Намерих, впрочем, всички презентации за твърде интересни. Защо? Защото всички тези презентации показаха, че всъщност говорим за две различни неща, които не бива да се смесват. От една страна класическото земеделие, така да го наречем, независимо дали е конвенциално или органично, но земеделие, в което милиони фермери работят в Европа, за хранителни продукти, които ще бъдат пуснати на пазара. А ако посеете картофи, лузя, ябълки, трябва да сте сигурни, че именно това, което сеете, ще отговаря на, на очакваното. Но има и други пазари, които ги наричаме нишови, бихме могли да намерим и друго име, но, за какъв пазар става дума? Такъв пазар е свързан с хора, които се радват да произвеждат стари сортове, но не само. Сортове, които стават все по-интересни за местните пазари. И тези хора справо се радват на тези ниши. И според мен регламента не е умест, удачното място, където трябва да се водат идеологически полемики. Трябва да се намери решение и за двата вида пазари. И ми се струва, че четиримата експерти наистина предложиха доста разнообразни решения. Именно в тази посока. Бих искал да задам няколко въпроса. Първо, господин Рап, Вие казахте, че според вас приложното поле на регламента ще обхване оператори, които не са непременно засегнати. Предполагам, че говорите за членове 2 и 3. Там се казва, че регламента се прилага само за предприятие в член 2, а в член 3, че предприятието трябва трябва да провежда професионална дейност. Вярно е, че трябва до някъде да се уточнят тези определения. Не са идеални. Конкретен пример. Мисля, че е добре наистина да се даде тук конкретен пример. Господин Фонесен, вие ни говорихте за ниши. Как определяте нишите? Дали има някой по-удачни ниши от други. Вие сте против критерия за размера на предприятието, оборота и броя на на служителите и съм съгласен. Не можем така да определим нишата. Но имате ли някакво полезно предложение, което да ни помогне да определим това понятие ниша? По-нататък. Да реагирам на казаното от професор Папа и тук ще премина на италиански. Вие казахте, че промишлеността трябва да си върши работата и че нямаме нужда от нищо повече. Бих могъл да се съглася? Но действителността показва, съвсем други е, параметри. Трудно ми е да проследя логиката на вашите твърдения. Ако едно предприятие ви каже, че неговия сорт е най-добрият сорт на света, кой ще реши, че фермерът трябва да купи това, е, този посев, а не друг, защото наистина този посев е най-добрия? Кой ще реши това? Благодаря. Господин Ройслинг. Въпрос към господин Кюфут. Каза ни се, че съществува е, черен пазар. Можете ли да ви дадете някакви цифри, за да имам представа какви са тези черни пазари, доколко са разпространени? Според вас това е доста разпространено явление в Европа. Ако е така, наистина трябва да се вземат свещни мерки, за да се уреди този въпрос. От друга страна, дори да няма някакъв общ регламент, се оказва, че е, европейското производство в тази област наистина заема едно много добро място в света. Доколкото разбрах, господин Фонесен, вие не желаете да съществуват черни пазари. Вие казвате, че трябва всичко да се регулира – и че регламента наистина трябва да обхване всичко. Плевелите, овошките, дърветата. Представете ли си каква бюрократична структура ще трябва да въведем? Аз не искам да кажа като други колеги, не искам регулиране, но не трябва също така да прекаляваме. Не може да се смесва централизация и рационализация. Комисията ни казва, че съсредоточаването на европейския пазар не представлява никакъв проблем. Господин Фон Есен, вие не бяхте много ясен по този въпрос. Вие казахте, да, да, да, има концентрация, но не е чак толкова страшно, колкото в САЩ. Моля ви да бъдете болезен да ни предоставите някои цифри. 50 предприятия представляват 50,4% от всички видове царевица в Европа. Тези 5 предприятия имат дял на пазара на царевица от 74%. Това е много силна концентрация. Пет предприятия също държат 45% от пазара на домати. Така че е ясно, че има концентрация. Ако три предприятия представляват 90% от видовете, Спанак, например, естествено, че има концентрация в Европа тогава. Изобщо не стои въпросът и, и, и мисля, че има противоречие в случая. Не знам как комисията е стигнала до всички тези цифри, но според мен има концентрация, която продължава да се засилва и всичко това е в обратната посока а, спрямо нашата цел – а именно повече предприятия за повече семена, за да можем именно да се адаптираме, например, към климатичните изменения. Няма да имаме повече избора, напротив, по-малко избор. И за това аз съм разтревожен. Няма да можем да имаме адаптирани сортове на пазара, защото те няма да съществуват вече. Благодаря. Много ви моля да сте малко по-кратки, защото иначе наистина няма да можем да чуем отговорите на експертите. Колегата Агню. Give me a time, please. Господин председател, кажете ми колко време има. Четири минути, не повече. Това е идеално. Би трябвало да ми стигнат три въпроса, два конкретни. Един към оратора от Австрия, който каза, че след Първата световна война биологическото разнообразие спадна 84%. Т.е. ако имало хиляда растителни вида през 1918 година, сега са само 214. Трудно ми е да повярвам, при цялото ми уважение. Да, някои видове са по-малко наброй, но ще се удиви, ако са изчезнали. Следващия въпрос към колегата от Дания много впечатляващо изложение за броя на сортовете, които са запазени и увеличаването на добивите. Е, впечатляващо това е успех е, за производителите на семена. Има ли нужда от законодателство или да ги оставим на мира? И накрая, парламента преди няколко месеца е, реагира автоматично, без да мисли. Вие можете да кажете, ние сме специалисти по е, семена. Вие ще използвате семена а, и допълненията към тях. Напълно е възможно с допълненията към семената да решите проблемите с а, м, сортовете. In conclusione, collega Rodust, e poi diamo subito la parola agli esperti. Herr Vorsitzender. Урике Родост и след това експертите. Благодаря, господин председател, че ми давате отново думата. Когато говорим за ниши, не трябва да се говори за оборот и за брой служители, трябва да се говори за семена. Въпросът ми е следният. Съгласни ли сте с мен, че когато се определя нища, трябва да се говори за семена, а не за оборот. Сега за концентрацията. Ясно е, че всичко това струва много пари, защото трябва да има научни изследвания. Но е ясно, че в края на дебата заключаваме, че тези, които се занимават с стари сортове, също имат право да продължават да съществуват. А те са заплашени. Сега за научните изследвания, да, съгласна съм, не искам да критикувам, но нека и двете области да съществуват. После нещо ме очуди. Госпожа Паризони каза, че няма достатъчно добър надзор в областта на препаратите за защита на растенията. Какво означава това точно? Какво трябва да направим? Защото фитосанитарната област също е толкова важна, отколкото много други области, които ние наблюдаваме в хранителната верига. Благодаря. Благодаря. Съвсем накратко една бележка. Господин Фонесен също говореше за черните пазари на семена. Това много ме интересува. Във връзка с прозрачността, и именно това публично изслушване го показва, че ние искаме прозрачност, ние търсим прозрачност. На страница 5, точка А, други фактори, които могат да ограничат конкуренцията на пазарите на семена. Там ни се говори за споразумения между предприятия, които затрудняват картографията на пазара. А тук имате карта. Ето вижте. Можете ли да ни обясните какво представлява тази карта? Благодаря. Сега ще дам думата на експертите. Приканвам ги да бъдат кратки за по 3-4 минути, 4 души. Госпожа Кяго. sorry, atven, atvainojos. Es īsti nesapratu jautājumus par augu veselību tieši vai... Не разбрах много въпросите за здравето на растенията. Това не ми стана много ясно. Е, съпрат. Procediamo con Pascal Parisotto. Sono state poste domande un po' in... Даваме думата на госпожа Паризо. Към нея беше въпроса. А, госпожа Паризо си е тръгнала? Не. Да. Клаус Раб, заповядайте. Nachdem die meisten Fragen auf Deutsch gestellt wurden, möchte ich sie auch versuchen auf Deutsch zu beantworten. Благодаря, но ще говоря на немски. Господин Дофман, разбира се, че имаме предложения за по-ясно определение, за да може да бъде то еднозначно. Във връзка с казаното на фон Есен, като представител на индустрията, има предложения в 3.6 от А нататък ще премахнем тези букви и ще запазим само пускането на пазара. В А. А в встъплението ще допълним определението с цел търговска употреба. Както това присъстваше в текстовете на настоящите директиви. В две буква Д можем да направим добавка, за да може определението да бъде в хармония с действителността. Сега, госпожо Родост, да, можем да си представим, тези нишови пазари. Обаче искам да се избегне недоразумение. Тук не става въпрос за това да даваме определение на нишов пазар според критерия цифри, но също така и според е, критерия материал. Ако използваме цифрите или сумите на оборота, то е по-лесно. Но според нас има и още един лесен показател, който може да се контролира, а именно площа, върху която се произвеждат тези семена. Съществуват такива дефиниции или определения на тези площи, използвани площи в Европа за производството на семена или на репродуктивен материал. На друг въпрос. Аз не съм а, говорил за а, видове, а за сортове и то в стария смисъл. Естествено, от научна гледна точка е малко трудно да се сравнява това, което днес съществува с е, нашите възможности за е, регистрация с всичко това, което е съществува преди, преди възможностите за регистрация. Но съществуват банки, гени и според научните данни в различните предприятия можем да си направим извод, че 70% от генетичните сортове не са сортове според определението на Обединените нации, а са различни генотипи, които вече са загубени, които вече не съществуват. 25% съществуват още, особено в е, банките гени. А това, което се намира на, на полето, е още по-малко. Но наистина поне още може да се използва. Сега във връзка с е, фитосанитарните препарати. Най-общо казано, мисля, че комисията тук е избрала правилния подход, а именно да остави ударението върху карантинните вредители, които не трябва да навлизат на европейска територия. Тук просто ще трябва да се вземат е, уместните мерки, защото вредителите за, по качеството могат да бъдат овладяни чрез агрономически мерки. Ови, някои от тях наистина доста трудно се прилагат. Но не сме намерили по-добро решение, за да се борим срещу тези вредители по качеството. Разбира се, всичко това може да се оцени от различна гледна точка, но от, от правната точка е именно да се подобри положението благодарение на по-добър контрол. Аз лично обаче съм фермер и естествено, че това не е, е естественото ми становище. Ако установите, че има вредител, трябва да се борим с е, него, но има различни начини да се борим с него. Господин Папа, ще отговаря, но не на немски. Съжалявам. Във връзка с биологичните и стопански качества, всички тези тестове трябва да се правят възоснова на съществуващите процедури в момента. Но не виждам защо е, един материал, който съществува на пазара по някакви субективни причини, но няма качества, може да е просто е, някакъв продукт, който да има пазар. Но не виждам защо на него да не му се даде такава стойност на биологични стопански качества, след като ще има клиенти, които ще го купуват. Независимо за каква цел. Може да е с цел суровина. Би следвало по-добре да се е, приложат всички научни изследвания в тази област, които са извършвани в Европа. Аз не познавам специално биологичните и стопански качества и, и тяхната оценка. Но това ще позволи да се реши проблема с нишата, защото ако днес нишата вече не е ниша, утре какво ще се случи? Например, днес нишата се развива и аз мога да предпочитам да бъда защитен от гаранция а именно сертификация. Но тази сертификация как да се извършва? Тя на практика трябва да се измисля за всеки случай. А според мен трябва да се упростят нещата. Сега за оценката на генетичните загуби, мисля, че трябва да внесем известен нюанс. Не съм такъв песимист по най-различни причини. Модерното подобряване на, биз... на разнообразието, все пак доведе до разнообразие на сортове, именно в областта на местните сортове. Много местни сортове са запазани. Така че нека да внесем нюанс. Благодаря. Господин Торкюфет. Благодаря. Имаше един въпрос за черния пазар на семенар. Ефекта от него. В Европа влизат семена без никакъв контрол. И когато говорим за здравето на растенията, искам да ви кажа, погледнете Нова Зеландия. Там се внасят всякакви семена без да се контролират. Може би трябва да погледнем именно това. Когато говорим за черния пазар, също така има страни, в които няма информация за списъци с сортове. Фермерите продават сортове, разменят си ги. И има много фирми, които печелят добре. И кой губи от това, че те купуват скъпи семена и получат лоши добиви? И когато водим тези разговори в КОПА, ние обръщаме внимание на качеството на семената. И именно качеството на семената говори за това, че фермерът знае какво търси. И необходимо е да имаме система с ясни списъци, така че фермера да знае какво купува. И когато говорим за нишов пазар, какво представлява това? Много малки фермери намират сорт, намират малък местен пазар, ресторант, който плаща добра цена за продукцията му. Често се случва, че тези фермери искат да запазят за себе си този пазар. Ако постигнат успех, често някой, който е по-голям, по-професионален, отива, произвежда същото, взима пазара и намалява цената. И фермерът губи конкурент съревнованието. Когато говорим за защита на нишовия пазар – не винаги, според нас, е разумно просто да отваряме пазара, всеки да влезе в нишовия пазар, защото ние не защитаваме онези хора, които си изкарват прехраната с него. По-нататък имаше въпрос за това дали имаме добра система за с списъци, имаме ли нужда от законодателство? Имаме. Най-важното е, когато, за, когато купуваме сорт, да знаем каква, какъв ще е добиват. И не става дума само за конвенционалните сортове и органичните. Как как стоят нещата с емисиите на въглероден двуокис? Как стоят нещата с азотните торове? Можем ли да докажем това? И това е друг въпрос, на който трябва да обърнем внимание в законодателството. Можем ли да приемем разпоредби, които да изискват доказателства за емисиите за въглероден двуокис. В Дания имахме закон, в който изискаше да се докаже използването на въглеродните окиси. И това да са списъци, които да дават на фермерите възможност за избор. И така, Последният, който има думата е Гарлик фон Есен. По първия въпрос, концентрацията, различията, лицензите. Представили сте чудесна графика. Тя е не е пълна това не е пълната картина. Можем да кажем, че има някои сортове, има нишови пазари. При малък пазар няма, няма стотици и хиляди предприятия да влязат на този пазар, няма място за всички. И има големи пазари, като зърните храни, в които инвестират много предприятия пазарите са по-регионализирани. Ето защо е много важно да разберем, че няма само един пазар на семена, има различни пазари в зависимост от сортовете, от региона, дали работим с хибриди или не. Така че има ли споразумение и лицензи? Да, разбира се, сектора се основава на кооперации, на сътрудничество. Но в много често малки предприятия работят в взаимодействие с по-големи, като обединяват, например, научната дейност и много конгломерати обединяват усилия, за да останат конкурентно способни на световния пазар. Нас не интересува не само Европа, интересува ни целия свят. Предприятията се конкурират не само в Европа, в цял свят и те търсят стратегии, за да имат успех. Да, има концентрация, но аз не се притеснявам от нея, сектора не се притеснява, фермерите по всичко се оказват, че не се притесняват, може би някои се притесняват. Но трябва да имате предвид, че говорите за 95% от пазар, който е доволен от съществуващата система. Има една малка част, която иска нещо различно. Стигам до нишовия пазар. Трябва да има възможност за онези, които работят с различен материал. И всъщност за това, ставаме, за това става дума. Не говорим за пазари, говорим за различни видове материал. Трябва да дадем възможност на онези, които искат да използват материала, да го използват. А това предполага раз... конкретни правила. Съгласен съм с казаното тук издадения въпрос не трябва ли да говорим в смисъл на килограми или тонове спрямо производството и след това оборота в евро. Да, това се използваше при предишното законодателство. Не казвам, че то е било съвършено, тъкмо обратно, но може би си струва да доразвием тази идея. Има един въпрос, на който исках да се спра. Говорим ли за един закон, който се опитва да изгради два различни пазара – до някъде да, макар че втората част на пазара, нишовия, е силно диференциран. Така че не съм сигурен как може това да стане. Имаме предложения, ще ви ги представим. Но смятам, че не е невъзможно да се стигне до една взаимно приемлива система, която да запазва и професионалния пазар – но и дава възможност и за другия материал за бъдеще. Благодаря. Благодаря на всички, които се изказаха, на експертите, колегите. Дебатът беше много интересен. Мисля, че работата, която свършихме, беше много полезна. Следващата среща ще бъде на 2 декември от 3 до 6 и половина след обяд. Приятна вечер на всички!